Thank you. Colleagues. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Предстои ни дълго гласуване. Четвъртък е, всички искат да се приберат. Затова, моля ви, призовавам ви да повдигате много процедурни въпроси,